Bene, iniziamo i nostri lavori Колеги, да започваме следобедната работа. Виждам, че така по-лек дневния ред тази, този следобед, защото сутринта бе много напрегната беше работата. Сега се поуспокои ритъма. И така, започваме с а, първа точка от следобяда инициатива за социално предприемачество. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в економиката и социалната иновативност. Докладчик Марчинкевич отсъства. Ще бъде заместена от госпожа Ибнер. E, dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca. Tak się złożyło, że dzisiaj nasz kolega e, reprezentuje barwy polskie tutaj przed parlamentem. Благодаря, госпожо председател. Както посочихте, колегата не е тук, защото играе футбол в турнира за купата на председателя. И е, скоро отборът му ще се поздрави с втора поредна победа, както разбирам przybliżyć Państwu problematykę tych przedsiębiorstw społecznych. Mianowicie przedsiębiorstwa społeczne są to po prostu... И така съвсем накратко е, ще е, обобщя темата за социалното предприемачество. Korzystając zarówno z narzędzi, jak i technologii. Замисълът е да се е, използват характерните за бизнеса технологии, за да се разширят максимално социалните ползи. Формите са разнообразни. Стопанска дейност, кооперации, организация с идеална цел, сдружения. както и фондове за рисков капитал, включително и тези, управлявани от неправителствени организации. Най-важното е да се преследват социални цели и да се осигуряват социални услуги с високо качество в полза на обществото. Идеята е също така маргинализираните хората в неравностойно положение да получат възможности за реализация – и да се интегрират и намерят работа у нези, които временно са изпаднали в затруднения. Има и хора с физически увреждания, които също трябва да имат достъп до работни места и до форми на обучение, така че да се реализират и те в обществото. Приветстваме предложението на Европейската комисия за социалното предприемачество. Понякога социалните ползи се пренебрегват в името на печалбите – Формите на социално предприемачество целят а, заздравяване на спойката в обществото, социална иновативност и ангажираност, успоредно с преследването, разбира се, и на економическите им цели – Твърде често се налага те да бъдат подпомагани поради липсата на достъп до финансови е, средства или прекомерна административна тежест, строги изисквания за счетоводна отчетност и така нататък. Социалните предприятия с една нова европейска регулаторна а, рамка ще получат нови възможности. В предложението се съдържат и конкретни мерки за финансиране чрез фондове за рисков капитал – Формите на социално предприемачество често пъти са свързани с повишен риск от една страна, но от друга страна социалната полза от тях е неоспорима. Поради тази причина те се нуждаят от финансова сигурност, която се гарантира чрез разнообразни източници на кредитиране. Друго предложение е да се опростят и улекотят системите им за счетоводна отчетност. Социалните предприятия често се категоризират в групата на малките и средни предприятия. Твърде често в тях се работи на доброволни начала. Те са малки и понякога изобщо не се признават поради насъдени стереотипи или просто непознаване на материята. Основните принципи, които Европейската комисия би трябвало да подкрепя, е популяризиране на различните форми на социално предприемачество сред широката общественост във всички държави членки. Така всеки европейски гражданин ще бъде информиран за това какво може да направи социалното предприемачество за маргинализираните, за хората в най-неравностойно положение, чрез използване на потенциалните им възможности. На тях се падат 10% от общия брой на всички предприятия в Европейския съюз и в тях има 100 милиона работни места. Ами развой Само тези данни са достатъчни, за да аргументират голямото социално значение на социалните предприятия трябва да се насърчава сътрудничество между тях и с тях и за целта сме готови да чуем всички предложения. Благодаря сега докладчиците в сянка. Първа е Патриция Тоя. Благодаря. Парламента с голяма гордост може да подходи към тази инициатива, както и други, които вече са пуснати от Европейската комисия, защото този тип дейност на комисията всъщност идва от един доклад, който ние одобрихме в парламента за социалната економика. Там се съдържаха тези предложения и се искаш от Европейската комисия да предприеме преки действия насочени към социалната економика, преки субекти в социалната економика, защото след толкова приказки за тази социална економика нямаше никакви последващи действия. Така че по искане на работата на, извинете, по искане на Европейския парламент, посредством негов доклад, Европейската комисия започна да работи, бяха изпратени съответните инициативи, има и специален фонд за социалните инициативи. Споделям казаното до тук. И ми се иска по-ясно изказване на определени теми, защото говорим за важни инициативи. Ще спомена само две-три неща, които искам да подчертая, но които вече бяха споменати от колегата, която представлява докладчика. Първото. Защо Комисията по промишлено се занимава с този текст? защото още при приемането на онзи доклад на парламента ние казахме, че това са економически субекти. Те не са само социални обекти, които задействат социалната политика. Не, трябва да извличаме економическа полза от тях, защото има плурализъм на търговските дружества и ето ви още едно дружество, което работи в економиката, макар че не гони печалба. Така че трябва дори да гледаме с по-добри очи на тях, защото техният обхват, техната цел е да създават работни места, социална политика и така нататък така че не гонят само печалба. Това са достойни предприятия. В тази инициатива има едно определение, което е добро. Това е определението на социално предприятие, казват го различни страни. Идеята е такава формула да се намери, че да се обединят под една шапка много разнообразни в отделните държави членки и социални предприятия. Изглежда ми хубаво, хубаво това определение и социалните предприятия го одобряват. Хубаво обаче това да бъде записано във всички други законодателни актове на Европейския съюз, за да има яснота. И веднъж за винаги всичко да стане ясно. Пише го тук и в този проект. Важна тема са финансовите ресурси, които трябва да бъдат дадени на тези предприятия, което е достъп до финансови инструменти. След това обучението. Опитът ни показва, че много често има голямо желание да се върши работа, но няма достатъчно средства дори за обучението на различните професии. Затова е хубаво да дадем достъп и до обучение. И така ще помогнем на кооперациите да разравият необходимите компетентности. Още нещо да се даде тласък на новаторството дори при тях, при социалните предприятия. Много често говорим за това. Има отлични новаторски идеи там. Може да не е свързана конкретно това новаторство с а, а, техника, технологии, може да е свързано с добра практика при определението, да речем защото те могат да бъдат новатори в много теми. И така, с помощта на европейските фондове можем да дадем тласък на такова новаторство от управленски тип и ще повишим качеството, защото стереотипите е, винаги ни казват, че е, що ме а, е, такъв тип предприятието, професионализма не е на високо ниво. Не е така. А, е, социалните предприятия създават работни места, дават дори на хора с ментални проблеми работа. Fanno anche servizi di riscossione per conto dei comuni, di riscossione. Защото така може да се дава работа на хората, след това има събираемост на данъците, защото хората, когато работят, могат да си плащат данъците, независимо дали са професионалисти или се работи на по-низко ниво. И затова е необходимо да се правят такива новаторски а, места. След това обществените поръчки. Не казвам, че трябва да им се дават пласък те да печелят публичните, извинете, обществените поръчки, но от друга страна не трябва да се гледа с лошо око на тях. Винаги гледаме най-низката цена, и понякога се появяват изкуствени, фалшиви а, социални предприятия, които се възползват от работната ръка, а, която са назначили, не могат да отговорят а, съответно на изискванията, защото работна така при тях обикновено е такава с различни здравни проблеми. Така че можем да добавим някои идеи тук, тъй като много решително иска да действа Европейската комисия до този тип работни места. Говорим за безработица на хората над 50 годишна възраст. Ето, това е една възможност. Когато има такъв конкурентен пазар, тези хора бъдат изхвърляни, а биха могли да бъдат назначавани в такъв тип социални предприятия. Благодаря. Grazie la collega Toia. Ora iscritto a parlare la signora Barea. Prego. Благодаря следващия оратор. Eh, Благодаря, госпожо председател. Изключително интересно и важно е предложението, което разглеждаме. Това беше подчертано и от до сега изказалите се. Социалните предприятия имат двояко въздействие – от една а, страна печалбите се реинвестират е, в стопанската дейност, от друга страна има социални ползи. 10% от е, предприятията в Европа са именно от този тип. Огромен брой са и работните места, създадени в тях. Но ако сравним състоянието на социалните предприятия с дейността на а, други фондове, например социалния, ще видим, че е необходимо да се предприемат допълнителни а, мерки за подобряване на дейността им, така че да се работи на практика в фонда за социално предприемачество може да се осигури достъп до финансиране, но са необходими и допълнителни източници на финансиране, в които миноритарните съдружници могат да търсят финансиране. Социалните предприятия очевидно се нуждаят от професионално управление, а то на свой ред изисква обучение. Социалните предприятия са ни нужни, защото те създават работни места, решават проблеми и ми харесва позицията на Европейската комисия по този въпрос. Oui. Oui, j'approuve également euh, chaleureusement ce благодаря. И аз приветствам такова едно становище. Ако погледнете, това, което се представя от комисията и от нашата институция парламента, виждаме, че социалните предприятия понякога а, се възприемат като някакъв тежък товар. Очевидно, а, економиката и обществото в Европейския съюз са модерни, т.е. съвременни, но като че ли там тенденциите малко се а, разминават с, с социалната економика. Онези предприятия, които а, се различават от останалите по това, че не се стараят за, на всяка цена да извлекат печалба – а, да извлекат социална полза. Разбира се, това не са някакви организации, които се занимават само с благотворителна дейност. Просто, да, да, разбира се, има такъв елемент, но това е само една малка страна от многостранните цели. В моята страна има най-различни видове предприятия, които са на взаимопомагателния принцип основани и подпомагат хората, които имат едни таланти, но и имат други недъзи. Ако погледнете взаимоспомагателните а, дружества, тогава ще видите, че дори в застраховането има такива а, елементи или такива а, единици. Европейския съюз, разбира се, прави промоция на всичко това като идеи, но трябва да помогне да ги промотира и чрез финансово подпомагане. Много бих искала да изразя отново а, своето възхищение от становището, доклада като цяло и да видим какво още можем да направим. Благодаря.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 Искам да благодаря и да поздравя колегата ни за чудесната работа. Просто като че ли виждам собствените си идеи. Финансово подпомагане на социалните предприятия, че това е изключително важно, разбира се. И на ниво Европейски съюз трябва да осигурим възможно най-много социална подкрепа и финансова помощ на социалните а, предприемачи. Но, когато става въпрос а, за обществени поръчки, тогава говорим за най-добрата оферта. Е, знае много добре, че социалните предприятия никога няма да могат да се конкурират успешно а, с, големите частни а, фирми. Така че си мислех следното. Когато става въпрос за възлагане на държавна поръчка, дали да не направим нещо така, че тези социални предприятия, хората, които работят в тях и които ги управляват, да получат някакво предимство. Може би да въведем някаква точкова система или нещо подобно, защото аз не смятам, че те имат до, някакъв шанс или поне добър шанс за това да спечелят търка при възлагане на обществени поръчки. Да, благодаря, госпожо Нибла. Благодаря. Бяха а, в комисията по социалните въпроси на едно а, изслушване и искам да ви поздравя за чудесно свършената работа. Социалните предприятия, ми те вършат страхотна работа. Те позволяват на много учители, например, а, да си направят свои кооперации, трудови кооперации, а, които им помагат и в същото време а, се помага и на децата, на учениците, защото 40% повече училища са отворени като резултат от тази инициатива на учителите. Е, верно е, че много, малко, е, възма, много малка е възможността за маневриране, обаче винаги може да се направи нещо. Обаче, ако погледнем здравната реформа в Португалия, услугите в сферата на здравеопазването могат да се предоставят от а, такива кооперативни сдружения, а също така може да се а, направи и в сферата на грижите за деца. Стига, разбира се, да може, примерно, държавата или общината да предостави сграда, помещение, в което да се извършва тази дейност – и могат след това да се реинвестират приходите и нещата да върват все по-добре. Поздравления! Благодаря, Кристина. Госпожа Кокови. Uh, thank you, Madam President. Uh, I would like to have also the Slovenian translation. Благодаря ви много но си мисля, че това е още една възможност за нови видове социални услуги, които да се представят. Трябва да говорим за различните практики, за добрия опит, който имаме в социалното предприемачество, защото много хора, много млади хора, пък и по-възрастните, всъщност не знаят за какво става дума? Какво означава социалното предприемачество? Сигурна съм, че трябва да покажем, да организираме повече е, обществени изслушвания, да популяризираме добрите практики, заразяващия опит, да разпространяваме. Това е една добра възможност за развитие на услугите, защото ние в Европа имаме по-малко услуги, отколкото в САЩ, например. Ето защо тук има много широко поле за новаторство. Как да предоставяме все по-добри услуги и то високотехнологични услуги за възрастното население. Възрастните могат да бъдат считани като основни клиенти за социалните, за социалните предприемачи. А, разбира се, приятно ми е да говоря английски, но бих предпочела да ме превеждат. Мистер Хелмер. Господин Хелмер има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Чухме, че много хора в Европа всъщност не, знае какво е, не знаят какво е социално предприемачество. Аз дигнах ръка, защото и на мене никога не ми е било ясно, що е то. Трябва да кажа, че след като изслушах дебата, още повече се обърках. Един от вас каза, че тези организации не могат да бъдат конкурентоспособни и за това един вид трябва да гледаме с затворено око, когато има обществени поръчки, да ги потикваме да участват. А пък някой друг каза, че са много по-ефтини и са много по-конкурентни, защото хората работят с ентусиазъм. Това ли е процеса на субсидии на добруването, да даваме субсидии на онези, които заслужават, или пък е добър начин за организиране на економическа дейност? Благодаря. Давам думата на комисията. Е, господин Валенс от Генерална дирекция Пазари. Мадам ла президент. Благодаря. Първо, от името на Европейската комисия искам да благодаря на всички от тези, които се изказаха, защото коментарите са в духа на нашето мислене при изготвяне на този проект. Аз а, съм длъжен да кажа, че това становище точно тук му е мястото. И е важно за Европейската комисия, защото ясно установява ролята на социалните предприематия и предприемачи. Тяхната роля е отвъд и над предлагането на социални услуги, грижата за по-уязвимите групи. Важни са, защото те се изправят и пред предизвикателство. Говорим за социални предприятия, които търсят по-устойчив модел за развитие – и това би ги направило по-устойчиви. В контекста на економическата криза, при който има изместване извън съюза на производството, тези предприятия могат да ни помогнат. Промишлената политика в съюза се променя и социалните предприятия ни помагат да върнем индустриалната тъкан на Европейския съюз. Затова започнахме с тези инициативи. Имаше инициатива за предприемачество. Част от другите пък бяха споменати от останалите оратори. Имаме един фонд за социалните предприемачи, където привличаме частни инвеститори, които да инвестират в такива социални предприятия. След това има едно предложение от страна на комисията за реформа на правилата за обществени поръчки. Идеята е част от услугите, които се предлагат, да бъдат преразгледани, не само финансовите показатели да са водещи при присъждането на тези поръчки, но и да се разгледат правилата за обществени поръчки, те да бъдат опростени, защото социалните предприятия ще спомогнат за постигане на целите на Хоризонт 2020 и други такива документи. Искаме новаторски такива. Те са водещи в сферата на социалното новаторство. А това пък означава, че трябва много сериозно да се мисли за различните видове управление, производствените процеси за стоги и услуги и това може да доведе до промени и в други сектори на економиката. Така че те имат лостов ефект и за растежа. И сега ще отговоря на някои от въпросите, но от последния оратор, извинявам се, не разбрах как се казва, ще говоря на английски, тъй като той говори на английски. Искам да спомена следното. Европа има много тълкование на това, що е социално предприятие и социална економика. В различните страни положението е различно. Дори вътре, в сред предприятията, има различни видове такива. Част от тях, може би, е, са економически жизнеустойчиви, други не. Част от тях трябва да бъдат подпомагани – посредством субсидии, а друга част от тях, все по-разрастваща се, наистина се опитва да се самоиздържа и да поддържа един устойчив бизнес модел. И точно тук трябва в тези му усилия да ги подкрепяме. Трябва да подкрепяме много социални предприятия да се отдалечат от една култура на получаване на субсидии и да започнат да развиват една е, предприемаческа култура. Има много такива, които работят като асоциации, които чисто и просто, защото е, предоставят социални услуги, смятат, че им се полагат е, субсидии от властите. Така е често, да, но същите тези предприятия, независимо дали са асоциации, те пак са предприятия в определението на Европейския съюз могат да развият устойчиви економически модели, стига да бъдат подкрепени при развиването на административния управленски капацитет. Смятаме, че има огромен потенциал за всички тези фирми от който не сме се възползвали, и те могат да станат истински играчи на пазара и да се конкурират в економически контекст. Според нас различните видове предприятия могат да съществуват е, и няма някакъв сблъсък на разбирания. Те са част от е, бъдещето и възстановяването на Европейския съюз. Европейската комисия е готова да отговори на всички въпроси, които депутатите имат, за да се обсъди дефиницията, както и действията за подкрепя на тези предприятия. И трите дирекции, генерални дирекции в комисията, които се занимават с тази тема, с удоволствие ще ви отделят необходимото време. Благодаря. Сега давам думата Конклюзиони, а мадам... за заключение на госпожа Хибнер. Е, Bardzo dziękuję. Е, dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom za e, wkład, jaki e, pokazali, że... Благодаря на всички изказали се. От изказванията стана ясно, че социалните предприятия имат определена роля Самото социално предприемачество е вид новаторство в стопанската дейност дори и бизнесът може да бъде своеобразна форма на социално подпомагане. Не е нужно а, то да бъде непременно във формата на изплащане на социални помощи. Дори при една традиционна а, стопанска дейност, насочена към печалбата, може да се търси социалната полза важно е определението на понятието социално предприемачество, което основен елемент е създаването на работни места за хора в неравностойно положение. Благодаря и на колегите, които изтъкнаха връзката между е, финансовите резултати на социалните предприятия и необходимостта от подпомагане чрез различни форми. Предприятията от този тип са най-често малки, местни. И в този смисъл те са най-близо до гражданите важно е да се обърне внимание на обучението или по-скоро на правото на обучение. Необходими са управленски знания и умения за ръководителите на социалните предприятия.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 такива хора е важно да се намери път обратно към пазара на труда. Е, е Добре, утре в 12 часа е крайния срок за подаване на предложения за изменения, а гласуването в ИТРЕ ще бъде на 19 юни. 10 юли пък ще има гласуване в по работа definito. Adesso... Водещата комисия. Следващата тема е разъм за всички. Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младеща и спорта. Докладчик госпожа Тикао, имате думата. Mulțumesc, doamnă președintă. Програмul Erasmus pentru toți acoperă educația. Благодаря, госпожо председател. Програмата Еразъм е в областта на образованието, обучението, младеща и спорта и обхваща всички аспекти на образованието, обучението, възпитанието и ученето през целия живот. еразъм, Мундус, Темпус EduLink са част от програмите, които се реализират в тази област. Обединяването им в една означава опростяване, означава еднообразни правила, прилагани еднакво във всички държави членки и намаляване на бюрокрацията. за всички европейски програми нашата парламентарна комисия настоява за подобен подход. Финансовата рамка 2014-2020 година предвижда 17 милиона и 200 хиляди евро, 65 процента за административните разходи и служители, 4% за подкрепяне на политиката, 2% чисто административни разходи, 318 милиона за дейностите по програма Жан Моне и 38 милиона за спортни дейности. Една ориентировъчна сума от 1 800 000 ще бъде отпусната за укрепване на международното измерение на висшето образование. Направила съм няколко предложения. Първо, ние подкрепяме упростяването на всички посочени програми и обединяването им в една единствена програма. Така ще се намалят бюрократичните изисквания за бенефициентите. Внесла съм поредица предложения сред които искам да откроя връзката с индустриалната политика. Тя зависи от научните изследвания и новаторството в Европа и достъпът на неправителствените организации, главно работещите с младежите, до всички посочени дейности, чрез информационни и комуникационни технологии, най-вече за хора с увреждания или хора, които са в по-неравностойно положение по финансови, географски, социални и други причини. Много важно, защото когато се завършва докторат в чужда държава, не бива да се създават излични, излишни пречки. За това в членове 5 и 11 предлагам съответните изменения. За мерките по член 6 предлагам да се създаде и необходимата организация, за да се улеснят студентите и докторантите по отношение на тяхната издръжка. Настоявам за прозрачност и за това призовавам комисията да публикува списък на одобрените от нея програми, проекти, органи и дейности, както и националните агенции, които управляват програмата. Срокът е 1 януари 2014 година. По същество, предложените изменения се отнасят до ресора на нашата парламентарна комисия – Особено важно за мен е младите предприемачи да се възползват от програмата Еразъм за всички. Внесени са съответните изменения. Посочила съм и индустриалната политика като политика, която има отношение към програмата Еразъм за всички. Очаквам предложенията и на колегите, но най-важно за мен е упростяването и намаляването на бюрокрацията. Благодаря. Грация. La parola мадам Форд. Благодаря, госпожа Форд. Благодаря много. Отново е свършил докладчика много работа и то с добро качество. Но в голямата картина нещата са различни. А, един, който получава стипендия в своята страна, се чувства ам, стабилен, а, а когато отива в друга страна, нещата се променят. Обаче, когато трябва да разглеждаме образованието и обучението а, в, в условията на економии, е много важно да не забравяме, че парите трябва да се влагат по най- ефективния и подходящ начин, защото това все пак е инвестиция в бъдещето. Ние трябва да знаем за какво отиват средствата по бюджета за образование. Знаем, че около 40% не постигат целта, за която са били отпуснати. А обучение на по-възрастните само 2% от средствата се отпускат по това, по това перо. А всъщност това е нещо много а, важно. А какво правим с а, схемите гарантиращи заемите, които се отпускат на магистрите и на докторантите? Понякога, понякога се налага да а, проверим начина по който се разпределят средствата, средствата, защото често се случва те да се припокриват. Европейската интеграция е нещо много важно, обаче в програмата Жан Моне, например, участват хора, които обикновенно са добре информирани, информирани за европейската интеграция в сферата на образованието – може би трябва да се помисли дали да не насочим определена част от средствата по-добре към професионалното образование и квалификация. Неформално да се, подпо, да се подпомага формалното висше образование, а да се прави необходимото и за практическата страна. Що се отнася до спорта? Нямам никакъв проблем обществени средства да се дават на спорта, но два-три национални а, празника имаше а, в а, Белгия и какво става първия, не, но втория работен ден след тези четиридневни празници, става един спортен празник. Сега сме свидетели и ние сме похарчили много от парите на дънакоплаците за организирането на това мероприятие. Да, няма лошо в спорта да се влагат пари, но ми се струва, че трябва да се прави това разумно. Грация la parola Gutierrez Cortines. Gutierrez има думата. Благодаря много, госпожо председател. Струва ми се, че съм в една доста противоречива позиция в момента. Искам да благодаря на докладчика за многото работа, която е свършила, но ми се струва, че тази, тези програми не отразяват реално всички програми и тяхното развитие. Ако всичко бъде събрано около Еразмус, защото е, Еразъм, просто защото наименованието е престижно или поне най-малкото много популярно, нещата няма да звучат чак толкова добре. Комисията добра работа свърши, но ние трябва да, вя... да внимаваме много а, по отношение на промяната на имената на някакви инициативи и, и дейности, които вече са популярни. Наистина Еразъм е международно известно нашите студенти и нашите а, преподаватели много добре са запознати с това. Освен това, много от възползвалите се от подкрепата на Еразъм са вписали в а, автобиографиите си а, тази програма с това наименование. Нещата се променят. Но това, което важно е да се придобият знания, умения, професионални и езикови. И за това Еразъм помага изключително много. Но защо всичко се фокусира само върху младите? Като погледнем економическата криза, какво виждаме? Виждаме много безработни, които са на средна възраст. Там трябва да вложим пари, за да могат те да се преквалифицират и да си намерят нови работни места. И обучение през целия живот не е нещо, което трябва само да споменаваме от време на време, да помогнем на по-възрастните работници за да работят, да продължат да работят. Това е нещо, на което трябва да обърнем сериозно внимание. Еразъм ще се появи под различно име, различно семейство от програми ще се появи. Е, добре е да спасим името Еразъм, обаче не трябва всичко да остане непроменено. Всичко останало да остане непроменено. Има някакви, някои комисари, които обичат да променят име, наименованията. Ей, така просто а също... Леонардо след това а, обучение през целия живот. И всичко това, а, ето сега пак му се сменя името. А, а бизнеса, производителите, познават тези имена и знаят, че ако а, наемат човек, който е бил подкрепен от тези програми, тогава ще има по-добро качество на работещия. Добре, Хоризонт 2020, е, за какво сега го променяме? Ние само създаваме объркване. През през цялото това време с това объркване ние всъщност а, пречим на нашите избиратели, чието гласове ще искаме да ни подкрепят през 2014 година а, и а, да разберат какво сме направили, какво още има да се направи, какво сме допринесли за тяхното а, живеене. Закъсняваме, колеги. Много се извинявам. Чаквахме докладчика, използвахме малко повече време. Искам максимално да използваме времето, но вече ни чака госпожа комисаря, така че нека по-кратко. Джонсън. Yes, Madam Chair, I will try to be brief. Uh, uh, uh, first of all, I will say... Ще бъда кратък. Кратки коментари имам, след това ще направя изменения. В комисията ИТРЕ трябва да се говори повече и за обучението и образованието на възрастни. Програмите, които са включени в Еразъм, за всички трябва да го включват. Да, имаме съвместна програма Еразъм за всички, но се притеснявам, че обучението и образование за възрастни ще загубят. Затова ми се иска това да бъде подчертано като важно. Освен това, ученето през целия живот е само един от аспектите, а ученето на възрастните е много важно. 35 годишните се споменават тук. По-висока трябва да бъде възрастта, ако искаме да говорим за обръчение образование за възрастни. От наша гледна точка е важно професионалното обучение и образование по-ясно да бъдат записани тук. Бизнесът вече е глобален. И онези, които се занимават с професионално обучение и образование, могат да бъдат включени, защото може да има обмяна на опити да се подсили цяла Европа. Аз се занимавам също и с работа по Хоризонт 2020 и четвъртък се чухме с една експертна комисия по новаторството. Те бяха притеснени за професионалното обучение и образование, тъй като хората като че ли нямат желание да се занимават. Важно е и това да се спомене. Иновациите се споменават при обучението и образованието в Европа, но не трябва, не трябва само да говорим по въпроса, трябва това да се превърне в реалност. И накрая. Северните страни ние имаме една система на либерално образование от доброволен характер, както и обучение, което се предлага от синдикатите. И този аспект е много важен. Трябва да има обмен в Европа и това може да се допълни. Отговорните власти по тези въпроси на всички нива, от местно до национално, трябва да участват много повече в Еразъм. Това беше, ще предложи и изменения и се надявам докладчиците да проведат открита дискусия. Благодаря, това бяха всички записали се за изказвания. Сега за две минути колегата Барея. Eh, Благодаря. Искам два коментара да направя. Програмата Еразъм е една от най-добрите в Европейския съюз. Тя даде, даде възможност на младежите да се чувстват по-европейци. И това е изключително важно. Искам да поясня две неща. Първо, връзката с държавите членки. Една от целите на програмата трябва да бъде да има по-голямо обучение и да няма отпадащи от училище на ранна възраст. Това е въпрос, който трябва да се повдигне пред комисията. След това, първото работно място като студент или учащ се. И след това, евентуално, да се превърнеш млад предприемач. Ще има ли възможност обучаващи се, да бъдат обучавани и след това в края да се окаже, че с тях няма работа. Има ли нещо в разъм за това? Говорим за по-възрастните, ами по-младите, които търсят първата си заетост. Има близо 50% безработица след младите и то високо, високо образовани такива. Е, госпожа као Сега малко трябва да забързаме нещата и за това. Съвсем накратко ще се изкажа това, което каза колегата. Очаквам с нетърпение. Измененията на колегите. С удоволствие ще работя с тях. Текстът ще стане по-добър. Това, което каза госпожа Форд сега. Ако съберем процентите, ще видите, че не се стига до 40% неразпределени. А бюджетните кредити са много добре разпределени. За неформалното обучение и образование, то е сред целите на пети член, конкретни члено, е, цели, алинея първа или А. Еразъм. е Една програма, която се цени високо по цял свят. За това подкрепя увеличаването на приложното поле на тази програма и включването на други програми под нейната шапка – защото еразъм е синоним на отлично качество, а ние точно това искаме в обучението и образованието. Важно е да се упростят правилата. Не е важно как се казва, но еразъм наистина е добро име, защото то носи идеята за качество. Подкрепям предложението на комисията да се включи под шапката еразъм се включат, извинете, всички други. Учението за възрастни и ученето през целия живот. А, до тук спирам и в заключение надявам се измененията да подобрят е, текстовете за професионалното образование и участието в доброволни дейности. Говоря за хората на 35 годишна възраст, Това не означава, че онези над 55 не са важни. Исках само да кажа, че Еразъм не е само за младите. Еразъм е за всички, които искат да се учат, за да могат да се адаптират към променящото се общество. Ако говорим за работни места, ще видим, как да усъвършенстваме разпоредбите. Разбира се, че младото поколение е, всъщност не намира работни места много повече от другите, но Еразъм оптимизира правилата и се надяваме да бъде приложен на практика успешно. Благодаря. И аз благодаря на колегата Тикал и накрая само трябва да ви кажа, а, че предложенията за изменения могат да бъдат представени до 5 юни 12 часа на обяд. И така, благодаря сега и на госпожа Василио, която отговаря за образованието и културата. Благодаря, че сте тук. Благодаря, че изчакахте нашия дебат да свърши. Беше много интензивен дебата. Добре дошла. Днес се занимахме с две теми, които са пряко свързани и с вашия портфейл и ви давам направо думата. Thank you, Madam Chair. Е, honorable members, ladies and gentlemen. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Признателна съм за възможността да обсъдим бъдещето на Европейския институт за иновации и технологии – ЕИТ. Зная, че той предизвиква оживени разисквания сред вас и особено сред докладчиците и докладчиците в сянка по Хоризонт 2020 и ЕИТ. Смятам, че е важно открито и откровенно да обсъждаме предложението на Комисията за развитие на института. Моментът е съдбоносен. Ние трябва да формираме бъдещата иновационна политика на Европа. Решенията, които ще бъдат взети от парламента и от държавите членки, ще имат траен ефект за капацитета на Европа да реагира бързо на економическите и екологичните предизвикателства, както и успешно да се приспособи към технологичните и социални промени. Обсъждаме как да се създадат най-подходящите условия за новаторство и растеж в Европа и как да се укрепи капацитета на Европа да се изправи достойно пред бъдещето. Бъдещото благополучие на Европа зависи от части от начина по който ще посрещнем предизвикателството. Виждаме, че на европейско равнище сега все повече набира сила идеята да се инвестира в дейности, които насърчават растежа. Редица правителства се стремят да изградят иновационна политика и стратегии за младежка заетост и са съвсем прави в тази своя цел. За мнозина, включително тук в парламента, е ясна необходимостта да се насърчава растежа и иновациите. Ако е, укрепим Европейския институт за иновации и технологии, ще разполагаме с мощно средство, което може да доведе до реални промени в начина по който ние подхождаме към новаторството. ЕИТ има потенциал да промени менталитета към по-ясно изразена предприемаческа култура с тясно сътрудничество на университетите. Аз съм убедена, че с течение на времето ЕИТ ще подпомогне Европа в борбата с младежката безработица чрез укрепване на сътрудничеството между предприятията и университетите и а, чрез създаване на работните места, подобаващи на бъдещето. Още от самото начало ЕИТ е експеримент, в който се изпробват нови подходи, засилва се триъгълника на знанието и се укрепва образователния стълб. Подпомагат се и правителствата в областта на иновациите, благодарение на гъвкавостта и самостоятелността на ЕИТ, както и благодарение на ангажираността на частния сектор и създаването на общности за познание и иновации, както и съпътстващите ги центрове. Въпреки, че бюджетът на ЕИТ е много ограничен, аз бих казала дори експериментален, все пак експериментът е успешен. До края на тази година ЕИТ ще е създал 20 образователни програми. Над 1000 студенти ще са участвали в тях до края на тази година. Очакват се 27 новосъздадени предприятия и 35 патента са в процедура на регистрация. Този успех се признава от всички партньори на ЕИТ, от е, индустрията, университети, студенти, предприемачи, с които се срещнах по време на е, посещенията си в Стокхолм и Берлин. Аз съм убедена, след като ги видях в действие, че ЕИТ може да ни помогне да преодолеем така наречения европейски парадокс, който се състои в следното. Имаме отлично образование, прекрасна научно-изследователска база, динамична промишленост и в същото време много рядко успяваме да превърнем новаторските идеи в нови продукти и услуги или просто не успяваме да ги реализираме на пазара по економически изгоден начин. ЕИТ се превръща в привлекателно предложение за най-големите компании в Европа. Това също показва, че сме на верен път. Не по-малко важно е как ЕИТ привлича многобройни европейски малки и средни предприятия, които вземат водещи позиции в своите ниши. Това също е принос към иновационната политика на Европа. ЕИТ успя а, да насочи и национални инвестиции 5 милиона евро а, от Гран Емпран във Франция и 50 милиона за 5 годишен период от а, инициативата за софтуер в, в университетите в Германия. Това са само два примера, които показват а, как се съчетават националните и европейските цели, към което се стремим неотклонно. Госпожи и господа, успех има. Концепцията е надежна, но до сега е и те само ограничен експеримент. Ето защо предизвикателството е макетът да стигне до реалните си мащаби, до една концепция, която има по-дълбок и по-широк обхват на въздействието. Зная, че фазата е трудна и деликатна, лесно можем а, да се оплашим или да се увлечем в ненужна амбиция. Но в крайна сметка, ако искаме иновациите в Европа да се променят, трябва да проявим политическа амбициозност и смелост. Комисията ясно посочва в предложенията си за периода след 2013 година, кое е най-важно – чрез интегриране на ЕИТ в програмата Хоризонт 2020, Европейският институт за иновации и технологии ще се превърне в център на силна и последователна иновационна стратегия на равнището на Европейския съюз. Предвижда се бюджет от 3 е, милиарда и 190 милиона евро, както е, и създаване на 6 нови общности за познание и иновации. Посланието е ясно. Ако Европа ще създава растеж и работни места за всички, инвестициите в иновации трябва да бъдат основен приоритет, а ЕИД е едно от най-важните средства за постигането на тази цел. През изминалите няколко месеца имах многобройни срещи, на които обсъждахме предложения от нас законодателен пакет. Срещите затвърдиха убеждението ми, че споделяме общо виждане за ролята на иновациите в економиката и обществото. Внимателно слушах е, изразените мнения, идеи, предложения и използвам случая да ви благодаря още веднъж за това, че ги споделихте с мен. Очаквам с интерес проектодокладите на вашите докладчици, които разбирам утре ще бъдат официално прияти. Ще ги проуча внимателно и се надявам да имам възможност скоро да ги обсъдя с вас. Междувременно бих искала да поставя и някои политически въпроси, които, както се убедих от срещите с вас, имат първостепенно значение, ако искаме да осигурим успеха а, на ЕИД по време на фазата му на растеж. Първо за бюджета. Искам да направя някои общи бележки. Смятам, че определено имаме интерес да обединим усилията си за един амбициозен бюджет за Хоризонт 2020, като част от първокласна стратегия за насърчаване на растежа и иновациите в Европа. Всеки от нас разбира колко трудни са преговорите, които ни предстоят. Но по-конкретно, ако искаме ЕИТ да окаже реално въздействие върху иновационния пейзаж на Европа, ще трябва да снабдим института е, с средствата, които е, са необходими за реализация на амбициите ни. Предложения от комисията бюджет е, се основава на внимателен анализ на модела на жизнения цикъл на общностите за познания и иновации и реалния опит на съществуващите три общности – бюджетът далеч не е разточителен, като имаме предвид мащаба на задачата ни. Всички сме съгласни, че е необходима истинска промяна в начина, по който подхождаме към новаторството. За да бъде реална и трайна промяната, тя трябва да намери и необходимото финансово обезпечаване чрез приоритетно финансиране. Политическият ни ангажимент а, за качествени иновации изисква ресурси. Предложеният бюджет за ЕИТ е само 3,5% от общия бюджет на Хоризонт 2020 и едва 20% от бюджета предвиден за Европейският е, научно-изследователски център. Увеличението е съществено, но само поради твърде ниското начално равнище – това беше бюджет, просто за да се започне дейността, а през годините Европейския съюз инвестира много в отлични научни изследвания. Сега вече е ред на отличните иновации. Разбирам, че когато трябва да се държи сметка за всяко евро, финансирането задължително трябва да доведе до конкретни резултати. Ето защо настояваме за нова схема на наблюдение, повече прозрачност и отговорност далеч над вече установените е, равнища чрез е, различните инструменти. Ще следим отблизо както е ИТ, така и общностите за познания и иновации и на тази основа ще е, предлагаме разпределение на част от годишната вноска за общностите на основата на конкурсното начало. Предлагаме ЕИТ да бъде обект на средносрочен преглед и втория транш от бюджета да бъде отпуснат в зависимост от независимата оценка на постигнатите от него резултати. На трето място Искам да се спра на броя на общностите за познание и иновации. Съвсем ясно искам да заявя, че една от целите на ЕИТ е да преодолее съществуващата разпокъсаност на иновационния пейзаж на Европа. За целта трябва да натрупаме критична маса средства в тези области, които имат стратегическо значение за нашето бъдеще. За да се постигне тази мисия, Общностите за познания и иновации трябва да постигнат мащаб, който гарантира структурно и трайно въздействие и конкурентно способност в световен, световен мащаб. Не бива да се разпиляват средства. Разширяването на ЕИТ не бива да бъде за сметка на самата концепция за него, да се постигнат най-високи постижения и да се натрупа критична маса. На четвърто място Искам да кажа няколко думи за капацитета на ЕИД да действа за пълноценното освояване на новаторския потенциал на целия Европейски съюз и извън добре оформените центрове на високи постижения. Има някои нови, пренебрегвани или просто по-малко известни центрове на високи постижения навсякъде в Европейския съюз. Там живеят, работят и се учат предприемачи и иноватори на утрешния ден. И те са в целия Европейския съюз, не само в най-големите градове, в най-престижните университети и най-големите компании. Ето как дейността на ЕИТ и на общностите за познание и иновации могат да стигнат навсякъде – в Европейския съюз. Така сме разработили и нашата стратегическа програма за иновации. И в тази връзка трябва да посоча схемата за стипендии. Тя ще даде възможност на талантливи учени да работят в дадена общност и същевременно да установят по-тесни връзки със своите институции и центрове на високи постижения, които се включват в общността. По такъв начин опита и постиженията на общността за познания и иновации ще се разпространи и в други центрове на високи постижения. Искам сега да споделя нещо много важно. Общностите за познания и иновации не са затворени клубове. Те са отворени за нови редовни и асоциирани членове. Мога да дам примера с лабораторията на ЕИТ за информационни и комуникационни технологии в Тренто. Ето, с това е привлекателен ЕИТ. Той е гъвкав в управлението на партньорската дейност според потребностите на участниците. И накрая няколко думи за синергията. Нашата амбиция е да разработим силна и последователна иновационна стратегия за Европейския съюз. Най-важната структура на Хоризонт 2020 ще насърчава синергията и взаимодействието между всички инструменти и етапи от програмния цикъл, започвайки от подбора на общности за познание и иновации – през изпълнението до разпространението на резултатите. В изменения регламент предлагаме още на етапа на подбор новите общности е, да трябва да докажат своята готовност и способност да постигнат е, синергия с други инициативи на Европейския съюз. Синергията вече е факт при действащите три общности за познания и иновации. И това е мултипликационен ефект, който е същината на дейността на ЕИД като катализатор. С това приключвам, госпожо председател, но не преди да кажа няколко думи за мерките по а, програмата Мари Кюри в рамката на Хоризонт 2020, защото знае, че мнозина се интересуват от тази дейност. Дейностите а, по линия на Мария Кюри са съществен елемент от европейската научно-изследователска пространство. С бюджет от а, 5 милиарда и 740 милиона евро за следващия период с 21% увеличение. Целта се запазва. Развитие и обучение на изследователи с особено е, внимание, което се обръща на новаторските умения чрез мобилност. Предлагаме нова схема за промишлени докторати, което е, ще е разширяване на схемата Кофанд и упростяване на дейностите. От 8 е, мерките ще бъдат сведени до 4, които ще бъдат обаче с подобрено качество. Това е уводното ми а, е, слово, след което с интерес ще изслушам вашите изказвания. Благодаря. Започваме дебата. Noi abbiamo 30 minuti. 30 минути за дебат. Затова можем да чуем и въпросите и отговорите. Започваме с Герера Мадурел. Yes. Bueno, pues muchas gracias, señora. Благодаря много госпожо комисар, за това, че дойдохте и ни дадохте възможност да разискваме заедно тази интересна тема. Различни елементи сме разисквали с вас от темата. Но бих искала да изразя някои от притесненията си, пък и притесненията на своите колеги. Ние продължаваме а, дебата както в тази комисия, така и в собствената си ми политическа група а за Европейски институт за иновации и технологии. Много високо ценя това, което казвате, но има още нещо. На практика какво се случва е нещо много важно, разбира се. Мисля, че картината е малко по-различна. Доста от нас вярват, че като че като институт има доста ниска, ниска степен на финансиране и в същото време до, доста високи резултати. Но има един аспект, който е проблем за колегите. Като погледнем програмата Хоризонт 2020, пък и други програми, виждаме, че ЕИТ е един едно от най-важните неща в Хоризонт 2020, а, който обаче не постигна кой знае какво, какъв растеж, какъв прогрес. Вие обяснихте, разбира се, какво по същество се случва на всички нас, които сме работили по различни аспекти на този въпрос – това значително увеличение, което наблюдаваме, е, трябва да бъде оправдано, т.е. то трябва да бъде добре основано и да е, не за друго, защото ние трябва да можем да обясняваме на своите избиратели. Политическите групи смятат, а, че недостатъчно дебати са проведени а, по това увеличение на бюджета. Да, чувам комисията а, да казва многократно по най-различни поводи, а, че средства не могат да се отпускат, но за други се отпускат, макар и недостатъчно, и пак няма да може да се разрешат всички проблеми. Като погледнем в контекста на Хоризонт 2020, ние виждаме, че няма а, никакви препратки и упоменавания на а, обучение, образование, квалификация. Как, трябва да видим какви могат да бъдат взаимоотношенията между Мария Кюри и други програми по отношение на отпусканите стипендии. Разбира се, биха казали моите колеги, че обучението и практическото, и теоретичното в университетите не се отразява толкова, не е толкова добре отразено в а, а, програмата Мари, Кю, Мария Кюри, но какво става с съвместните програми и инициативи, а с КИКС, с тези общности на знанията и новаторството. Защо а, да не се организира с тях дейност по квалификацията и практическото обучение? Още нещо. Всички ние сме съгласни, че това е добър инструмент а, за новаторство и за постигане и разширяване на съвършенството. Верно е, че нямаме много пари. Има, и в същото време има много изследователски институти и научно-изследователски групи, които биха ам, могли да разширят много работата си, ако получат финансиране. Но ние трябва да намалим тази пропаст между теоретичното обучение в университетите, научните изследвания и производството. А, и мисля, че освен това трябва да бъдат привличани повече а, частни средства в финансирането на тези научно-изследователски и новаторски програми мисля, че е правилно това, за което апелирате, а именно да избягваме при покриването на средствата, примерно Раза Мундус а, и а, докторатите, а, дали да не бъдат събрани в а, една програма или Мария Кюри, като програма също може да обхваща няколко неща. Но това предизвиква доста проблеми за самите университети. Благодаря, благодаря госпожа Матиас сега. Президент, сеньора комисария. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да кажа, че споделям е от безпокойствата, които изразихте е, по отношение на значимостта на инструменти, като тези, за които говорим. Освен това, след колегата Мадурел, след всичко казано от нея, искам да подчертая значимостта на това тези въпроси да бъдат разглеждани заедно с Хоризонт 2020, т.е. един по-голям пакет. Много е важно да има хоризонтално сътрудничество между различните програми, инструменти, проекти в сферата на научно-изследователската дейност. За съжаление, нямаме много възможности да апробираме новаторските идеи, имайки предвид контекста, в който се живее в Европа сега. Но сега е един много важен момент и за това трябва да се направят максимално добри предложения, които да отговарят на предизвикателствата, които госпожа комисаря току-що посочи. Всичко това се свързва и с втори и трети стълб на Хоризонт 2020. Всъщност това е един от инструментите, с които разполагаме, за да можем да мислим а, за бъдещето на Европа заедно. заедно. Съгласна съм с голяма част от вашите предложения, но имам известни резерви, що се отнася до определени въпроси, които ще бъдат обект на един доклад, който утре ще представя за стратегията за новаторство на Европейския институт за новаторство, за иновации. на първо място. Този институт трябва да бъде истински институт. Това не е програма, не е мрежа, не трябва да бъде един клъстър от кикс или от общности за знание, иновации. Не, той трябва да разполага с всичко необходимо, за да бъде истински институт. Независимо от това, трябва да кажа, че е необходимо да се поговори също така за процедурите, за избора, избора на общности. Знаем, че те са изключително важни елементи. едно предложение на Европейската комисия трябва да се вземе предвид също. Обедена съм също така, че е необходимо да се мисли малко по-гъвкаво не всичко трябва да бъде в един и същи формат, да има едни и същи измерения, трябва да се избягват дублиранията, налаганията, да се избягва фрагментацията и дублирането. Необходима обаче и гъвкавост. Гъвкавост при избора на отделните общности за знания и иновации. КИКС. Още нещо искам да подчертая, което подчертая госпожа комисаря. Става дума за обучението и образованието. Това е един ключов въпрос за института. Това са инструменти, които дават възможност на института по един отличен начин да прилага триъгълника на познанията, което е обучение, частен сектор, иноваторство. Имаме нужда от научно-изследователска дейност в Европа и то много. защото това ще ни помогне за създаване на работни места, най-вече на младите. Може да играе и основна роля и що се отнася до обучението и образованието. Вие това го казахте. Европа в а, има различни ситуации, е, извинете, различни, различно положение, различни ситуации в отделните държави членки. Що се отнася до обучението, образованието, трябва да мислим за бъдещето за образованието на младите, които ще живеят в бъдеще. Тук положението е драматично. Знаете какво се случва в Португалия, например, по-настоящем, що се отнася до е, отпускането на стипендии за научни изследвания. Има огромни забавения на изплащанията, е, въобще не се обявяват и конкурси. И след това, това са хора, които ще завършат и ще се окажат в е, много деликатно положение. Не трябва да отслабваме европейския аспект на тези бъдещи сили в Европа, които би трябвало да се възползват от всички тези програми за обучение и образованието. Говорим и за програмата Мари Кюри. И това е основен въпрос. Ви обяснихте кои са причините, поради които стипендията Мария Кюри си остава, защото това е една европейска програма, която дава възможност а, младите учени които трябва да учат на европейско ниво, за да бъдат част от младите учени на Европа, трябва да бъдат поставени при равни условия с другите. Затова според мен, не е достатъчно да се запази тази стипендия. И едното от предложенията, които искам да направя, искам да чуя вашето становище по въпроса, е да се създаде една специална програма а, за стипендията Мария Кюре, което да а, се предоставя за ЕИТ. Времето ни притиска. От една страна обучение и образование, от друга страна работни места, и така ще постигнем една Европа на бъдещето на иновациите, за да имаме една обща Европа. Извинявайте. Колегата Матия сгори малко повече, защото аз се разсеях и тя се възползва от моето разсейване. Има думата следващия оратор. Сеньора комисария, ме гостария естар до Да, благодаря. Госпожо комисар, няколко часа ми се иска да прекараме заедно в разговор, а имам само няколко минути. Изключително съм заинтересован от следното. Изследвания, новаторство. Всичко това е насочено към постигане на съвършенство. Обаче, казаха, ми казаха, че през последните няколко години комисията е променила драстично своето отношение към новаторството и изследванията. Но когато става въпрос за КИКС и други елементи на тази програма, се вижда, че влиянието върху производството, върху индустрията е изключително голямо. Обаче, дали новите технологии могат да бъдат погълнати, т.е. възприяти и използвани от човешкия фактор, от човешките ресурси. Това искам да кажа, че ми се струва, че в Хоризонт 2020 като че ли липсва точно това – обучението, квалификацията на хората, така че те да станат истински научни изследователи, да могат да, да са новатори, да създават нови неща. Ние знаем как децата учат, как хората успяват да се справят с една нова ситуация. Но нищо такова не е включено в образователните и обучителните програми. Е, има и хора с, с недъзи, но те също биват обучавани. Има различни нива на обучение, има специализирани училища, в които а, се развиват едни от талантите на децата, а на други се помага. Ето това е, което липсва в Хоризонт 2020, а идеите зад общностите за знания и новаторство са много добри. Трябва да се провени учебната програма в държавите членки до много голяма степен. Нещо друго много важно е интегрираното понятие за знанието. Системното знание и натрупване на знание. Става въпрос, разбира се, до голяма степен и до обща а, култура. Но какво става с градската, градската част от а, това, което разглеждаме. Имам предвид а, а, програмата Urban, а, защото а, тя като че ли може да постигне по-висока степен на интеграция, защото имаме а, градоустройство, имаме архитектура, една книга от Камерата на лордовете за развитието на културното наследство и неговото влияние върху развитието на економиката е нещо хубаво и аз ви изпратих. Възползвате се от нея. Колегата Форд. Когато говорих предишния път, изведнъж се оказа, че има много хора от вашия кабинет, които седат пред вратата ми да ми кажат как греша, затова в този път по-внимателно ще говоря с вас. Това е една нова организация, е, която иска огромно а, увеличение на бюджети. Тези пари трябва да дойдат от някъде. От къде да дойдат? От а, ERC, от а, индустриалното лидерство, от Хоризонт 2020, от други политики. Явно. Това, в което искам да съм сигурна, е, че в сравнение с тези други а, програми, вие ще можете наистина да ни гарантирате принадена стойност. Сега, преди да излезе повик за проекти по следващата рамкова програма, е хубаво да има много експерти, които добре да напишат поканата, за да може експертите да я насочат към местата, където а, тя е най-необходима. Как ще гарантирате, че ще бъдат прозрачни всички тези елементи при ЕИТ? Говоря за рентабилност. Хората от вашия кабинет ми казаха, лесно е, защото винаги ще имаме 75% съфинансиране от промишлеността и ако те дават толкова пари, значи сигурно е рентабилно. Когато погледна обаче тези общности, виждам, че при ИКТ е много лесно да се наберат средства. Всеки иска да инвестира в информационни и комисионни технологии, голям пазар веднага става. Но Нека да говорим за разработване на лекарства, за здравоопазване, за храни. Там е много по-трудно да се генерират средства. Така че тези 75% за всички видове общности, според мен са огромна пръчка, защото какво сравняваме? Сравняваме несравними неща. След това, за добавената стойност. Казахте, че разполагате за средносрочния преглед. Добре, ако решим обаче, че няма принадена стейност по него, ще можем ли да спрем тези програми, защото знаем, че трудно се спират програми. И най-трудното е личният ми опит. Отидох до скандинавските страни, от четири държави дойдоха учени да се видят с мен. Един от университетите е част от такава общност КИК. Той ми каза, че те имат толкова много пари, че не знаят какво да ги правят. Другите колеги, негови колеги, се вбесиха, разбира се, защото те са част от други програми. Казваха ми, на мене ми се иска за нашата програма да имаше толкова средства. Как ще гарантирате вие пред нас, че ако средствата не се разходват за наука, те могат да бъдат възстановени на Европейския съюз и похарчени по най-добрия начин? Иска ми се средствата на отделните общности да могат да се връщат или да бъдат пренасочвани към други научни сфери, ако там ще могат да бъдат разходвани по-добре. Благодаря колегата Хелмер. Uh, uh, Идеята на госпожа Форд по чателите на щедростта на Европейския съюз, понеже са много добри, ще върнат парите, които са получили. Е, хубава идея, ама едва ли ще стане. Аз като депутат е, имам такива привилегии. Мога да дойда тук, да чуя за ЕИТ. Е, нищо не знаех преди това. Сега не, че знам повече, но пак знам нещо. Но сред тези 4 милиона, които аз представлявам в Федералното кралство, никой не е чул за ЕИТ. Т.е. тече тук една дейност в тази зала или тече в Европейската комисия, която си тече вътре. И влиянието отвън или навън е да се опитаме да повлияем учебните планове и програми в училищата и институтите в държавите членки. Поне това разбрах, не знам дали съм разбрал. Ако това е така, това ще ме разтревожи. Говорихте за отлично качество. С нощи говор... слушах за мрежи за отлично качество. Днес пак се говори с различни фрази, включващи тази дума. Но отличното качество не е свързано само с отлични доклади или хвърляне на милиони евро. В Европа имаме голям късмет, защото имаме отлични университети. Знам, защото съм посещавал един от тях, завършил съм Кембридж. Въпросът ми е следния. Какво правим по тази програма което да е над, отвъд или замества отличните университети, които вече имаме. На мене не ми е ясно какво ще постигнем. Госпожо председател, с комисията по заедостта бяхме в Испания преди месец, за да видим как са похарчени 30 милиона евро, европейски средства, за насърчаване на заедостта. Установих това посещение, че сме засегнали 3000 души. Е, казвам засегнали, защото сме оказали някакво въздействие върху тях, но едва ли сме им намерили работа, което е под 1% от е, неработещите, незаетите или безработните. Така че имаме прекрасна дейност, която си тече в тази зала, но тя не достига до много хора. Тя прилича на някакво отчаяно усилие на някой, който иска да оправдае съществуването си, като се прави, че прави нещо полезно. Надявам се това, което правим, да е полезно а, само по себе си. Грация la parola. Благодаря. Колегата Проди. Grazie Presidente, grazie signora Commissaria perché... Благодаря, благодаря, госпожо комисар. Много важен въпрос е това. Ще бъда съвсем кратък. И след това, ако е необходимо да създадат други въпроси, че има и други възможности. Аз съм убеден, че устойчивостта на нашата цивилизация е постижима посредством дематериализация, която почива върху достоинството на човека, и общото благо. Ние сме точно на този стълб, защото трябва да инвестираме в човека, тъй като това е най-голямото наследство, което може въобще да си представим. Говорихме преди за социалните предприятия и за общото благо. и социалното благо, което те могат да гарантират. Трябва да имаме достатъчно смелост да подчертаем, че това са задължителни инвестиции и заедно с това трябва да дадем гаранции, че те наистина ще постигнат своите цели. За това бих искал е, да кажа на комисията, продължавайте, дързайте напред, но бъдете много стриктни по спазването на общите критерии за разходи. В същото време не забравяйте, че инвестираме в основни стълбове на нашата цивилизация. Грация, Ван Нистерой. Господин Ван Нистерой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 много оживено. Тя се дискутира сред е, предприятията, университетите, общностите. Европа се нуждае от сътрудничество и координация. Извън Европа процесите са толкова динамични в областта на информационните и комуникационните технологии. Достатъчно е да си припомним примера с Азия и темповете на развитие на творческите иновации в други региони на света – Европейския институт се нуждае от максимална гъвкавост, за да постигне високи резултати в своите ниши. Моето предложение е за повече гъвкавост. Общностите за знания и иновации не са големи по мащаби, но могат да доведат до съществени резултати. Мисля, че това ще е част от европейската интеграция. Тук говорим за огромни средства. 183 милиарда са в структурните фондове. И във фонда за научни изследвания също има огромни средства – Има центрове за високи постижения, университети, но те трябва да намерят своите партньори. Понякога просто не знаят къде да ги търсят. А пътят към успеха най-често е свързан с получливия избор на партньор, с когото да се подкрепяте по пътя.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 госпожо председател. Колегите зададоха поредица въпроси, но аз искам да припомня първата ни дискусия по Хоризонт 2020 в нашата комисия. Още тогава казах, че се предвижда значително увеличение на бюджета за общностите за знания и иновации, за ЕИТ. И виждам, че това вече е факт. Преди няколко е, седмици е, с госпожа Кавалио и други колеги, както и е, с комисаря, посетихме два, две общности от този тип в Стокхолм. Там чухме, че е много полезно сътрудничеството им с Европейския институт за иновации и технологии. Те посочиха, че това е една от най-добрите програми поради гъвкавостта си и възможността за участие на промишлени предприятия. participates, it's not just a, a question of money. It's a question of the community. Понякога става дума не просто за пари. Става дума за организиране на плодотворно сътрудничество между ЕИТ и общностите КИК. Струва ми се, че беше нужно да споделя тази по-обща информация, защото е изключително положителен опитът натрупан по рамковите програми. So, this is my uh, uh, belief now that I think that we can go further. Поради всички тези причини аз съм убеден, че можем успешно да работим за развитието на ЕИТ и общностите КИК. Имам и въпрос към госпожа комисаря. И то е следният. Винаги има възможности за усъвършенстване, за това бих ви попитал дали водите разговори с представители на различни сдружения на бизнеса, защото, за съжаление, към момента общностите за знания и иновации са все още ограничени по своя обхват, съществуват главно в Северна Европа, а би трябвало да са много по-широко разпространени. Това обсъждаме вътре в парламента и в срещите си с комисията. Какво предвиждате за развитие на сътрудничество? Благодаря. Госпожа Меркис, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за отличното ви изказване. Обедена съм, че вие и колегиума на Европейската комисия работите по всички аспекти на предложението за ЕИТ. Проблемът е, че ако се стремите да намерите решения на всички въпроси, може да се окаже, че се пада от два стола на земята. Според мен не е безспорно твърдението, че ЕИТ е най-сполучливото средство за постигане на целите. Вие се изразихте по-точно, когато го нарекохте експеримент, вълнуващ експеримент, до тук успешен експеримент. Но Нека да не смятаме, че а, той е скок с, с лепешком. Имаме вече натрупан опит. Хвърлили сме го във водата, дали ще може да плува, те първа ще видим. Но моля ви, не казвайте, че еите панацеята, че вълшебното средство. Все още не знаем дали е така. Иска ми се да ви вярвам. Искам а, да съм на борда на кораба, който те първа отплава. Но дали в открипто море ще има сили да се справи, ще покаже бъдещето. Механизмите за наблюдение и контрол и за намаляване на административната тежест имат много голямо значение. Благодаря на докладчиците за отличното сътрудничество по този въпрос. Подкрепям идеята да се прилага конкурсното начало при разпределението на средства сред общностите за познание и иновации. Трябва да има възможност да съществуват и по-малки общности в рамките на Хоризонт 2020. И още няколко тревожни въпроса искам да поставя. Ако искаме да се борим с едно или друго явление, ние създаваме структури. Борим се с социалното изключване, вклю... борим се с бедността, но ако вземем за пример социалното предприемачество, то е хоризонтален въпрос, е, прониква във всички области. Искам да попитам как се съотнасят европейските партньорства за иновации и общностите за иновации и знания. Някои от партньорствата вече се представят като общности. Каква е връзката? Благодаря сега госпожа Карвайо. Благодаря на комисията за презентацията. Искам да благодаря на докладчиците, на съдокладчиците. Аз не бях ангажирана с доклада за Европейски институт за технологии и новаторство, но аз разговарях с представители на индустрията и те ми казаха, че биха искали да участват по-активно в предоставянето на подкрепа в телекомуникациите, аеронавтиката, производството на високи технологии и така нататък. А, според тях най-голямата бариера е, че те нямат достатъчно добре квалифицирани инженери, учени, за да растат и да стават все по-новаторски ориентирани. Аеронавтиката е един от проблемите, който е сериозен за тях, защото искат да се развиват, но няма специалисти. Какво става с младите хора на Европа? Ние не им предоставяме достатъчно. Може би Европейския институт за технологии и новаторство да, трябва да се превърне в пример за младежите, а, като концентрация на това, което могат да постигнат едни високо образовани, високо квалифицирани специалисти. Образование за конкурентно способност, образование за новаторство, това са теми, които трябва да се подчертават, защото европейското общество, не само а, индустрията, не само производството има нужда, но цялото общество има нужда от високо квалифицирани хора. Цялото европейско общество и индустрия го желаят. Ето тази страна на образованието и заетостта са изключително интересни като инструмент – и в Хоризонт 2020 трябва да се постави по-силно ударението, защото това е диаманта в нашата корона. Трябва добре да моделираме способните, квалифицирани млади хора, за да можем да предоставим това, от което най-много се нуждаят индустриалците, предприемачите на Европа. Ние трябва да дадем подкрепа и насока на Европейския институт за технологии и новаторство. Благодаря, господин Руби. Благодаря, госпожо председател. Може ли да кажа няколко дъби на благодарност за това, че се разширява програмата по отношение на института, както каза и господин Барозо, Европа трябва да се превърне в най-конкурентно способното, базирано на знания и наука общество в света. Ние наистина трябва да е, извлечем най-доброто, на което са способни младите хора на Европа и да го развием, като започнем от детската градина и завършим до най-високата науч, степен в университетите. Ние сме натрупали много знания. Не трябва да пропускаме тези шансове, които имаме. Трябва напротив да ги използваме, за да повишим качеството на а, началното образование, на средното и на висшето. Трябва да намерим начините да променим всичко това, за да могат милионите, които сме инвестирали в всички тези сфери, да бъдат ма, вложени най-добре, за да се постигнат най-добри резултати, за да се постигне наистина това съвършенство. А същото разбира, а, разбира се, се отнася и а, до а, координирането на усилията, да кажем, на а, вас с, с генерална дирекция а, индустрия и така нататък. Благодаря. Ландсдорф. Да, благодаря, госпожо председател. Обръщам се към госпожа комисара, защото се включва и а, многоязичието. Класическите езици в продължение на много поколения служиха за основа за езиковото обучение. Имам предвид латински и старогръцки. Изучаваха се и в университетите много интензивно. Дори и а, римокатолическата а, църква вече не използва истинския латински. А, той се опошлява, защото се говори с италиански съвременен акцент. А какво ще направим за възстановяване на древните езици, които са основата на образованието в много значителна част? А какво ще направим и за онези изчезващи езици в Европа? Все по-малко хора говорят идиш, какво може да се направи, за да се защитат тези застрашени от изчезване езици или езици на малцинствата. Благодаря. Благодаря много на всички за този много богат дебат. Първо, господин Рансов, заповядайте в моя офис един ден, за да можем добре да си поговорим за застрашените от изчезване езици и езиците на младсинствата, многоезичието като цяло, защото аз много харесвам тази тема. Но темата на днешния ни дебат е друг. Друга. Така, за Европейския институт. Много от вас повдигнаха въпроси, свързани с твърде големия бюджет в кавички. Ето защо ние имахме този експериментален период с много, много нисък бюджет. 300 милиона за 3 години, не кой знае колко, предполагам, ще се съгласите с мен. Но въпреки този много ограничен бюджет, ние наистина трябва да сме доволни от постигнатото. И мисля, че имаме много конкретни доказателства за създаденото от тези три общности на знанието и новаторството. Всички, които искат да получат фактите, таблиците с цифрите и доказателствата за техните постижения, моля да се обърнат към мен и моя офис. Ако искаме да бъдем конкурентно способни в световен мащаб, в сферата на новаторството, аз мисля, че това, което предлагаме, е много по-малко, отколкото би трябвало да го напра... да предлагаме. Защото или се заемаме сериозно за работа и очакваме добри резултати или нищо не правим. Не се захващаме. Госпожо Форд, ако можете да ми дадете името на институцията, ко, чието представител ви е казал, ох, ние имаме толкова средства, че не знаем какво да ги правим. Моля ви се, кажете ми това е, тази организация, за да можем да се възползвам от средствата, които те имат излишни имахме 33 милиона недостиг през миналата година и повече, по-голям ще е недостига през 2013 година. Защо? Защото това, от което те се нуждаят, е много повече, отколкото ние можем да им предложим. Тази година 53 милиона е недостига. Ето защо аз казвам, че все, всяко евро, което им даваме, е добре похарчено евро. И всички дейности по Хоризонт 2020 година а, са включени в тази система за мониторинг. Ние я приехме тази система, за да има наблюдение на четири нива – на всички нива Европа 2020, Хоризонт 2020 и така нататък. И ако наблюденията по тази система не ни докажат, че това, което са обещали, са го свършили и това, за което сме инвестирали е направено, нещата ще се променят. Ако се окаже, че някой от КИК не работят добре. Ще го спрете ли ме, попитахте. Разбира се, че ще го спрем. Ще използваме парите за нещо друго, а не да продължаваме да изливаме пари в нещо неуспешно. Що се отнася до идеята за КИК и институционализацията, мисля, че трябва да не забравяме, че това е една комбинация – между Европейският институт, който е абсолютно независим, който из, а, а, менажира а, подбора, процеса на подбор на кадрите а, ко, в КИК, а, който а, се занимава с, с програмите, целите на КИК и в същото време абсолютна автономно, автономност имат КИК. И аз и мисля, че това е модел, който през краткия период от време, през който сме го пробвали, работи добре. Госпожо Меркес, съжалявам, ако звуча много помпозно, но не съм казала, че това е най-добрият инструмент. Но мисля, че това е добър инструмент. И ако ние го подкрепим така, както заслужава, ще го направим още по-успешен инструмент. Разбира се, много хора не знаят а, за това. Съгласна съм с вас, но за да стане нещо известно, трябва да се харчат пари за дейности, които пропагандират дадена идея или даден център, даден институт. 4,4% от бюджета ще бъде посветен на това. Защото ние искаме да продължат да съществуват КИК и идеята за Европейския е, институт за технологии и новаторство, новаторство да бъде популяризиран. Иберийския кик, който е в Барселона или около Барселона, работи отскоро, обаче разпростира своите дейности на територията на цяла Испания и в Португалия. С програмата за стипендии, която предлагаме, може да се направят много неща. Един специалист който работи в не особено известен или голям а, център а, а, на съвършенство, да отиде за известно време в КИК, а да придобие необходимите знания и умения и да се върне, за да ги разпространява в своя а, регион. Това е на паневропейска концепция. Само тогава Европейския институт може да стане наистина конкурентно способен в световен мащаб, защото чувайки какво правят китайците за новаторството, а за предприемачеството, аз се плаша. Ето защо казвам, че ако искаме наистина да направим нещо в тази сфера, ние трябва да се захванем сериозно и да го правим добре. Или изобщо да не се заемаме. КИК и Европейски институт работят добре заедно с Мари Кюри. Добре е това, че Мари Кюри отпуска стипендии които се съфинансират от индустрията, местните власти, регионалните власти. И по този начин се създават едни синергии, които работят резултат. Някой повдигна въпроса, каква е разликата между образователните степени, давани от а, университетите и институтите и това, което прави Европейския институт. Първото дава солидно, а, висококачествено научно образование – комбинирано обаче с много добре програмирано предприемачество. Има а, специалисти, които обучават младите хора за това как да се а, да влязат на пазара и да си потърсят а, партньори да потърсят хора, които да назначат как да започнат свой бизнес. Ами, има още много други неща, но мисля, че ще имаме и други възможности в бъдеще да поговорим. Благодаря. Много благодаря. Благодаря, че ни посетихте. Благодаря за отговорите. Благодаря от името на цялата комисия и до скоро виждане.